představitelky unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku situace ve venezuele изявлението на висшия представител ще бъде представено от комисар Шемета. Давам ви думата, господин комисар. Господин председател, дами и господа, новините, от които чуваме от положението в Венецуела продължават да бъдат да бъдат загриженост. Продължават инциденциите от последните месеци, седмици. няколко десетки души са били убити и няколко хиляди ранени. Висшия представител Каси Аштън излезе с изявление, заклемявайки насилието от всички страни. Американския съд за правата на човека обявиха, че има непропорционално използване на сила от страна на силите на реда. Същевременно бяха докладвани за насилствени действия срещу демонстрантите. Това трябва да прекрати незабавно. Ние отбелязахме и взехме предвид изявлението на президента Николас Мадурас, това, че няма да се търпи насилите, но се надяваме, че неговите думи ще се превърнат в дела. Политическата нетърпимост и насилствените действия, които са предприяти от двете страни, е, не водат от диалог и също времено продължават да разделят страната. Европейския съюз, Америка и е, Карибския басейн работят в тясно сътрудничество и са добри, добри партньори. През 2012 година на срещата на високо равнище в Сантьяго бе препотвърдено факта, че човешките права трябва да бъдат неразривна част от нашето партньорство. Леопалдо Лопец, ръководител на опозиционната партия, е задържан и обвинен в насилие. Няма никакви доказателства за това. Висшия комисар за правата на човека призовава обвин, обвиненията да бъдат проверени и да се направи съответното раз, разследване и ако те не бъдат потвърдени, затворника да бъде освободен. А, венесуелският народ има право на свободно изявление, на волята си, свобода на словото и това са основни компоненти на човешките права. Хиляди венецуелци се присъединиха към студентите, които протестират поради това, че липсват основни блага на пазар. Важно е и необходимо журналистите и медиите да могат да изразяват свободно мнението на хората. Извършват се произволни действия на цезура и чужди телевизионни канали са били закрити. Гражданите трябва да имат възможност да изразяват своето мнение свободно в медиите. Венецуела преживява тежка економическа криза, висока престъпност и несигурност по улиците. Венецуела е страната, която трябва да разреши своите проблеми чрез диалог с опозицията. А когато президента Николас Мадура встъпи в длъжност миналата година, в речта си той заяви, че иска да бъде президента на всички венецуелци. Но и той също, също така призна в своята реч, че половината венецуелци гласуваха за неговия противник. Те също имат право на глас и трябва да участват в политическия дебат. Всички венецуелци трябва да могат да изразят своето мнение относно управлението на страната си. Парламента, съм сигурен, ще е, подкрепи възможността на пенетуалската общественост да изрази своето мнение. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на господин Салафрак. Благодаря ви. Украина има много шампиони а когато говорим за Венецуела, там също има такива, но в момента има размирици по улиците, които са резултат от дълги години конфронтации. Вие споменахте някои данни, споменахте а, насилието, а, там се наброяват 200 000 убийства годишно, инфлацията е достигнала 56% липсват някои основни храни в една от най-богатите на нефт държави в света. Това е положението с човешките права там. Парламент многократно е обсъждал случващото се там. Има млади студенти, които биват избивани по улиците. Виждаме трагични картини на смъртта на млади хора. Видяхме как лидера на опозицията беше арестуван. Мария Котино Кашадо също беше атакувана в парламента, медиите затвориха, журналистите не могат да вършат работата си. CNN и 24 часа, както и колумбийските телевизионни канали трябваше да затворят. Това е държава, която не отбелязва напредък, а се движи назад. Носителя на Нобеловата награда заяви, че това е държава, в която събитията подкопават демокрацията. В този парламент говорихме съвсем наскоро за смелостта на украинския народ. В една статия се говореше за смелостта, за убедителността, за свободата на мисълта в Венецуела. Младите студенти, които протестират на улицата, изискват по-добро бъдеще за Венецуела. Независимите журналисти са впечатлени от тази проява на смелост. Носителя на а, наградата Сахаров дойде тук и беше а, наистина изплашен. Благодаря сега господин Гарсия. Sí, eh, gracias, eh, señor presidente. Благодаря, господин председател. Вярно това, което казаха изказалите се, Венецуела потъва в несигурност, в насилие, в сблъсъци. И ако за последните 15 години можем да кажем, че тези събития не бяха хронични, сега те се превръщат в такива. И положението е изключително тревожно, няма достатъчно стоки, провизии, стоки от първа необходимост. Правителството потушава бунтовете чрез смърт. Много хора са убити, ранени. Всичко това означава, че Европейския парламент няма как да остане безучастен защото това са брутални действия спрямо е, един народ, мирен по своя характер, на страна, която е богата, богата на природни ресурси. Правителството прави услуги на някои приятелски страни, режими, развързало е кисията Нека да си помислим за онези семейства, които искат от нас да защитим обичаните от тях хора, роднини. Ние би трябвало да се застъпим за тях. Европейския парламент понякога е твърде отдалечен от хората, макар че като цяло има добри намерения. И аз мисля, че като демократи трябва да използваме всички инструменти, които са налични и да положим всички усилия, за да помогнем. В Венецуела има кубински агенти. Те извършват подривна дейност. Приключвам вече. В заключение искам да кажа, че венецуелците трябва да бъдат защитени и ние трябва да положим всички усилия, за да може Венецуела да стане една мирна и стабилна страна. Благодаря. Искам да приканя всички оратори да спазват времето, което им е отпуснато. Госпожа Вебер за две минути. The reason people started what have become the largest protest in Venezuela Причината, поради която сме свидетели на огромни демонстрации в Венецуела, са ясни. Липса на управление и липса на основни хранителни продукти. Хората демонстрират, правителството реагира и това доведе до повече от 100 няколко статици убити, е, няколко десетки убити, няколко хиляди ранени. Също времено ние сме дълбоко загриж, загри, загрижени от е, стратегията на правителството да се възползва от положението и да изпраща хора в е, затвора. Е, журналисти, студенти, общественици. Вен... Вен венецуелците трябва сами да поемат а, съдбата си в своите ръце. Не може да се каже, че всички са виновни. Единственият начин е да се организира един мирен диалог и да се опитат правителството да изслуша хората. Аз лично съм много загрижена от новините, които съобщават прилагане на цензура, блокиране на интернет и повече от стотици работещи в медиите са били жертви на насилие от страна на силите на реда правителството трябва да прекрати с способни, подобни практики и да, раз, да разследва случаите и да приложи съответните санкции. Правителството на Мадуро трябва да осигури свобода на изява на медиите и да вземе мерки за да може страната, която се, иска да се нарича демократична, да бъде наистина такава. Следващият е, господин Тавар. Парт, дума фамилия, политика, но... Благодаря ви, господин председател. Това, че някой е член на определено политическо семейство, не означава, че той е съгласен с демагогията, с популизма и авторитет парламентаризма. Европейския парламент не може да се съгласи с това. Обсъждахме насилието и в Мексико, а не излязохме с позиция. Същото се отнася и до Колумбия. За съжаление, същото се случва в Венецуела. И а, сега започваме да говорим за въпроса. Ще излезем с резолюция. Когато изчета измененията на собственото си политическо семейство, изменения в които се казва, че протестите в Венецуела се финансират от а, американските империалисти, това е нещо много сериозно. На това равнище ли водим дискусия? А, твърдим, че опозицията се финансира по този начин навсякъде, включително и в Бирма, така ли? Да, трябва да остане в нашето политическо семейство, но трябва да се уверим, че Европейския парламент ще приеме и правилната резолюция за човешките права. Бих искал да ви напомня, че виждам тук представители на България и Унгария, но трябва да се уверим, че а, правото на протест на мирен протест в Венецуела е спазено. Това въжи за всички политически партии в Венецуела. Трябва да подкрепим венецуелския народ, който иска да изкорени бедността. Хората искат мирни протести. Благодаря, господин Танок. Господин председател, никога не съм бил поддръжник на Уго Чавес или на неговите протежета като Никола Смадуро. Онова, което се случва в Венецуела, не е свързано толкова с ужасната економическа политика. Става въпрос за правото на, на хората на оцеляване, на свобода на словото. Искам да порицая убитите 13 човека е, изпращам съболезнования на техните семейства. Онези, които са отговорни за тези убийства, трябва да бъдат изправени пред съда. Мадуро твърди, че е демократ, но общо взето се намесва с е, твърда ръка по отношение на медиите. Установява се контрол от страна на проправителствени милиции. Видяхте какво стана с е, опозиционния лидер Лопес. Може да се стигне до гражданска война. Президента Мадуро, който се държи все повече и повече като своя ментор Фидел Кастро в е, Куба, трябва да освободи всички опозиционни лидери, студенти, които са задържани и е, тези милиции, за които говорих, трябва да бъдат разоръжени. Би трябвало да се гарантира плурализма в обществото, да се премахнат всички ограничения пред медиите и ние като Европейски съюз трябва да се погрижим за установяването на истинска демокрация в Венецуела. Благодаря. Благодаря. Следващата е госпожа Зубер. Повтарят се нещата от 2002 година подготвя се преврат, който е финансиран от подривни сили. Целта е да се дестабилизира страната, да има убийства, защото опозицията изби стотици хора още през 2002 година. Така че човек не трябва да бъде много умен, за да разбере, че не правителството на Венецуела е предизвикало всичко това. Проблема на почти всички депутати в този парламент е, че пътя по който тръгна Венецуела към а, прогресивно развитие пречи и е в ущърп на многонационалните компании и на големия капитал. Благодаря ви, господин Оди. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да ви помоля, господин комисар, да благодарите от наше име на върховния представител за изявлението, което направи. Венецуела е силна държава с много ценен народ и значителна култура. Този народ не заслужава това. Тези, които защитават правителството, са въоръжени и действат безнаказано. Госпожо Зубер, никой не е казал, че правителството води тези хора, то просто не ги осъжда. Има измъчвания, изнасилвания, насилие, което никога не сме виждали. Венецуелския народ е прав. Свободата обаче не може да съществува, ако няма сигурност. Свобода без сигурност означава анархия а, и диктатура. През януари 2013 година а, общността на латиноамериканските държави реши да а, създаде съответната общност, която да изготви политически договор с Меркосур. Венецуела е част от Меркосур. Тази седмица се преведе среща на върха ЕС Бразилия. Много неща има да се направят с тази държава, но първо трябва да възстановим сигурността. Благодаря. Благодаря ви. Сега госпожа Гомеш. Една минута. A violência contra manifestantes na Venezuela já Насилието срещу демонстрантите в Венецуела беше белязано от 50 смъртни случая. Това го каза самия Мадуро вчера. Стотици са ранени. Нещо абсолютно неприемливо. Студентите, представителите на гражданското общество се опитват оплакват от това, че има голяма престъпност, че липсват стоки от първа необходимост, че има потискане на свободата на словото. Тези хора искат да има свобода на изразяването, свобода на сдружението. Това са свободи, които са в Венецуелската конституция. Говори се за заговор от страна на империалистическите сили, аз мисля, че правителството на Венецуела трябва да работи така, че да интегрира всички групи в обществото. Освен това, въоръжените групировки трябва да бъдат разоръжени. Искаме да има свобода на словото, да не се цензурират средствата за масова информация и освен това трябва максимално бързо да се възстанови стабилността. Президента трябва да отговори на очакванията на своите граждани. Колегата Биелан го няма, казва председателя. Следващия оратор е господин Хундис за една минута. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Отлично знаеме какво се случва в момента в Венецуела. Ние нямаме нужда от медиите, за да го разберем, защото медиите представят нещата а, като а, изтъкват благородната роля на ОПЕС, опозицията. И в Гърция сме видяли репортажи, които са подобни на тези, които се излъчват за Венецуела. Но, нека не забравяме как, какво беше извършено в Венецуела в последните години и напредъка в социалната област на тази страна. Бяха проведени свободни избори и парламента не може да седи с кръстени ръце, когато сме свидетели на една офанзива срещу венецуелския народ. Те в крайна сметка се борят за социалните си предобивки. Следващият. Давам ви думата. Eso no cierto que hay mucha violencia en, en Caracas. Да, има, има много и в момента имам много насилие в, в, в Венецуела, в Карака. Смятате, че Мадуро не е виновен за това, така ли? Мисля, че отговорих предварително. Да, има насилие. Аз не знам откъде сте, скъпи колега. Разбира се, че има насилие в е, Венецуела, има убити, има сблъсъци, но кои са убитите? Знаеме, че има насилие, но кой подклажда това насилие и каква е целта на това насилие, какви са целите. Аз казвам само, че Венецуела е демократична страна, в и в момента се води офензива срещу социалните придобивки в тази страна в името на нефта и на... Така че народа трябва да продължи по своя път, който не се харесва на всички, господин Мадор. Благодаря ви, господин председател. Венецуелския народ страда и а, Канарските острови са солидарни с него ние заклеймяваме а, избиването на толкова невинни хора. Убийството на а, Кавала ни а, бележи тежко. Следим това, което се случва в Венецуела с голямо безпокойство. Венецуелския народ желая свобода. Той не желая да живее под заплаха. Народа иска да може да излезе на протест без да се страхува, че ще бъде избит. Народа има право да протестира срещу правителството. Той има право на всички е, права, които са разписани в Конституцията. По-настоящем правителството нарушава именно тези права ние не може да се направим, че не виждаме нищо. Венецуелския народ очаква нашата помощ, трябва да му протегнем ръка. Благодаря ви. Сега започваме процедурата по привличане на внимание. Има много депутати, които са поискали думата. Приканвам ви да спазвате отреденото ви време. Господин Калам, първия минута. Президент. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа своето съчувствие и подкрепа за десетките, които загубиха живота си. Стотици са ранени, изтезавани и хвърляни в затвора. Мисля, че е изключително важно онова, което се случва в Венецуела, да не бъде засенчено от Украинската революция, защото и двете събития са важни. Масовите демонстрации са ответна реакция на авторитарната политика, на корупцията, на липсата на стоки от първа необходимост е, и на нарушаването на свободата на словото. Мисля, че правителството на господин Мадуро трябва да поеме пълната отговорност за тези трагични събития. Трябва незабавно да разпусне въоръжените проправителствени групировки, да освободи затворниците и да даде възможност за свобода на изразяване. Благодаря, господин Тургай Сангул. Благодаря, господин председател. Позволете ми да поздравя венецуелските граждани, които са тук горе в галерията. Добре дошли в Европейския парламент. Ние страдаме и от това, което виждаме. Е, положението в Венецуела е много страшно. Чавиското правителство на Мадуро всъщност извършва геноцид. Венецуелският народ страда от глад, е, няма свобода на изказ, опоза... Е, противниците на правителството са хвърлени в затвора. Правителството се декларира последовател на, Боли, на е, Симон Боливар и е, се разправя безнаказано със своите опоненти. Народът иска свобода и свобода на израза. Следващия госпожа Бал, Билбал Барон. Gracias, presidente. La situación de Venezuela es grave. Благодаря ви, господин председател. Положението в Венецуела е тежко. Цивилни граждани губят живота си. Ние трябва да бъдем солидарни с жертвите. Днес всички дисиденти биват преследвани, а пресата не може да върши своята работа. Необходимо е да обезвредим тази заложена бомба. Необходимо е да започнем диалог с ръководните лидери на опозицията и на правителството. По този начин ще върнем страната към правилата, разписани в Конституцията. Трябва да приканим Венецуела да спази Американската конвенция за правата на човека. Необходимо е да направим нещо, за да не оставяме венецуелския народ на собствената му съдба. Това е заплаха, която не можем да пренебрегнем. Благодаря ви. И аз благодаря сега госпожа Заборска. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, В хода на дебата искам да подчертая, че предишният президент на Венецуела, Уго Чавес, казваше, че социализма е пътя към един по-добър свят. Имаше председател на комисията и представители на съвета, които описваха случващото се в Венецуела като заслужаващо подкрепа. Ако погледнете обаче настоящото положение в страната, ще видите, че се шири социална и економическа криза, има нарушаване на свободата на словото, свободата на изразяването. Това много прилича на това, което виждахме преди падането на Берлинската стена. Следващия оратор. Венесуели показва вече едно дуже... Господин председател, положението в Вен... Венецуела е, е символ и показва, че институциите не функционират, използва се насилие. Насилието срещу студентите е нещо, което не можем да приемаме. Политическите опоненти биват хвърлени в затвора и това е недопустимо. Господин Мадуро се опитва да организира показни действия, но по-добре е да се вслуша в казаното от народа си, който има право да, да, да си свободата си. Ние сме с венецуелския народ. Благодаря, господин председател. Какъв спектакъл се води в този парламент? Откриваме, че има нарушаване на човешките права и забравихме за Ирак, забравихме за това, което се случва в Колумбия всички заедно с съучастниците си в Венецуела и Америка искат да свалят правителството. Откакто Чавес дойде на власт, бяхме изправени пред истинска заплаха, защото имахме строги економии, неолиберализъм. Публичната програма за разходи увеличи нивото на живот на работната класа, хората от целия свят бяха насочени към напредък. Аз искам да изпратя послание към вас. Последния преврат беше извършен чрез мобилизиране на бедните хора, на студентите. Този опит може би е подобен. Хората могат да се мобилизират и могат да започнат революция като накрая се даде властта на опозицията и се превърне в частна собственост, ключов елемент от економиката. Благодаря. Murphy, господин Мърфи, синя карта от господин Тавареш, приемате ли? Short, please. Моля ви да сте съвсем кратък. Господин Тавареш, знаете повече често сме съюзници. Само, че вие казахте свещени думи, но пасаран. Знаете ли, че това са думи, които се използват против политическите репресии? Вярвате ли, че политическите репресии, когато се прилагат от наши хора, са оправдани? Или като мен вярвате, че политическите репресии винаги трябва да се порицават, за да може хората да са наистина свободни? Благодаря. Време за отговор. Господин Мърфи, благодаря. не вярвам, че е, тази контрреволюция ще бъде потушена от политически репресии. Не, мисля, че Насилието идва от дясно, американския империализъм има пръст в него. Ако погледнете характера на протестиращите, ще видите, че това са най-богатите хора от обществото, богатите студенти. Отговора не е репресии, отговора е мобилизация на работещите на бедните с цел революцията най-накрая да успее. Следващия оратор, господин Кукан, за една минута. Дякую, пане председо. Протест... Благодаря, господин председател. Положението в Венецуела доказва, че един авторитарен режим не може да продължи дълго да бъде на власт. Хора се хвърлят в затвора, потъпват се човешките права, царува корупция. Това тази страна не може да продължи да бъде а, богата, ако нещата продължават и хората не, няма друг избор, освен да излезат и да протестират на улиците. Също време, но обаче е трудно да се а, е, успокои положението предвид многобройните А, е, убити и ранени. Трябва да се намерят нови решения, да се проведат нови избори и да се престане с опитите. Гарсия Рамо. Е, Благодаря ви, господин председател. Аз съм потресен от лицемерието, на което сме свидетели. Имаше избори в Венецуела през 2013 година, общински и регионални. По демократичен път сега действащото правителство ги спечели. Сега всичко е въпрос на зачитане на резултата от тези избори. Има опити за дестабилизиране на страната от тези, които не уважават резултатите от предишните избори. Това е демократично избрано правителство. В тази държава има конституция. В нея се предвижда разделение на властите и спазване на основните принципи. Не бихме искали в Венецуела да се стига до това, което се стигна в Парагвай или в Египет а именно диктатура. Обвиненията срещу правителството не винаги са основателни. Никой не обвинява Венецуел по начина по който го правим ние. Благодаря. Господин Биелон. Благодаря, господин председател. Всички задаваме един и същи въпрос. Каракас ще се превърна ли в нов Киев? Протестите бяха отдавени в кръв. За съжаление, правителствените сили използват оръжие срещу протестиращите. Бих искал да изразя своята солидарност с хората, които са излезли на протести и искам да се обърна с призив към правителството да спре да използва насилие срещу собствения си народ. Искам освен това да го приканя правителството да зачита свободата на медиите, свободата на словото. Едно правителство винаги трябва да защитава своите граждани и не трябва да използва крути мерки. Призовавам за конструктивен диалог и за намиране на възможности за удовлетворяване на общите потребности. Господин Кели. Аз Лично се интересувам от е, Венецуела, тъй като имам брат, който работи с бедните в Венецуела. Венецуелците са хубав, добър народ, който иска да, да има и да се радва на благоденствие, но благоденствието му е отказано, а страната е богата но богатствата бяха предимно в ръцете на богатите. Но но трябва да се зачита обаче свободната през своб... свободата на словото. Следващите избори трябва да бъдат обект на мониторинг от страна на, обществ... на световната общественост. Трябва да се е, обаче да се зачитат правата на всички и да се, върн, да се работи за бедните, защото това е една богата страна. Благодаря ви. Е, бихме могли да продължим още дълго, но сега бих искала да дам на думата на господин Шемета за е, заключение по въпроса. Uh, Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. В заключение, позволете ми отново да повторя основните аспекти от първоначалното ми изказване. Осъждаме липсата на толерантност и използването на насилие. Обезпокоени сме от бунтовете в Венецуела, както и от докладваните ни жертви. Продължават арестите на студенти и политически фигури. Това се дължи ръководните власти трябва да осигурят свобода на словото, на събиранията на а, своя народ. Журналистите и всички от пресата и медиите трябва да могат да упражняват професията си свободно. Гражданите и политиците трябва да могат да изразяват мнението си, а, както и медията безпокойствата на венецуелския народ са оправдани. Правителството и опозицията трябва да навлязат в диалог, за да сложат край на насилието. Благодаря. И аз ви благодаря. Госпожи и господа, имаме 6 предложения за резолюции. Така приключваме дебата. Гласуването ще е днес в 12 часа. Next item. Следващата точка в дневния ред е изявление на комисията по темата последиците от неблагоприятните метеорологични условия